Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Скъпи колеги, 10 години след като тайфунът Хайян е, премина през Филипините с огромна скорост, е, ситуацията, в която се намират хората, продължава да бъде драматична. Вие всички сте виждали кадрите по телевизията. Е, хиляди, стотици хиляди са без покрив над главата си, без вода, без електричество, изключени и изолирани от останалата част на света. Цари хаос. Много хора все още са е, безследно изчезнали, издирват ги, е, други са ранени. Е, хиляди са загиналите. Международната общност мобилизира усилията си, за да помогне на хората в това бедствено положение. Гражданите на Филипините зависят от помощта на международната общност. Европейския съюз гарантира е, своята подкрепа и финансовата помощ, и е, моралната подкрепа. Е, за 11 милиона граждани, е, които са засегнати от драматичните събития. 660 хиляди души са е, без подслон. 22 000 души, съгласно данните на е, хуманитарните организации, които работят там, е, това са германски организации, все още се издирват. Данните не са потвърдени окончателно. Предлагам ви и ние, е, делегати, депутатите от Европейския парламент, да гарантираме нашата подкрепа е, и нашата солидарност е, с семействата на жертвите и с всички хора, които се намират в толкова бедствена ситуация. Моля ви с минута мълчание да почетем паметта на загиналите. Herzlichen Dank. Благодаря ви. Скъпи колеги, радвам се, че на днешното пленарно заседание можем да поздравим е, 150 ученици, които участват в школата Евронест. Те са днес тук и са от различни страни. В продължение на два дни тези млади хора, не само от държавите членки на Европейския съюз, но и от Молдова, Беларус, Украина, участваха в дискусии за източното партньорство. Те говориха и за участието на младите хора в демократичните процеси, е, но и по много други теми. Списъкът на темите, които са обсъждали е много дълъг. Аз им благодаря много сърдечно за участието в е, много е, интензивните дискусии и колегите от Европейския парламент, които участваха в тези дискусии, в никакъв случай не отстъпваха на младите участници. Благодаря на всички участници. На 24 октомври прекъснахме заседанието на пленарната сесия тук в Страсбург и сега обявявам възобновяването на сесията. Давам думата на колегата. Господин председател, тази сутрин много хора демонстрираха в Вулковар в памет на факта, че този град падна преди 22 години. За първи път отбелязваме падането на Вуковар след присъединяването на Харватска към Европейския съюз. Ето защо една група хрватски граждани дойдоха на пленарната сесия днес. Искам да ви призова всички вас да проявите уважение към всички онези, които загинаха в Вуковар. Всички ние трябва да живеем вече в Обединена Европа. Благодаря. Благодаря, господин Стия, за тази информация. Протоколът и текстовете приети на 24 октомври са ви раздадени. Имате ли забележки или възражения? Очевидно няма. Протоколът е одобрен. Компетентните органи на Федерална република Германия е, ме информираха за избора на госпожа Габриеле Штаунер, е, е, както и на госпожа Хилтруд Брайер, считана от 31 октомври 2013. Те ще бъдат заместени от госпожа Аня Вайскербер и госпожа Франциска Катарина Брантнер. Това е в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента за е, изборите е, за Европейски парламент. Е, аз поздравявам новите ни колеги с добре дошъл. Докато техния мандат не бъде подложен на цялостна проверка и не бъде установено, че няма несъответствие с правилата за упражняване на дейността на европейски депутати те е, участват в е, нашите заседания пълноправно. Компетентните органи на е, Република Полша ме информираха, че желаят отмяна на имунитета на парламентариста Тадеуш Шимански. Съгласно член 6 алинея 2 от е, правилника за вътрешния ред на парламента сме прехвърлили е, искането на полските компетентни органи до, към правната комисия. Компетентната комисия е, е разпространила един текст е, за корекция на е, приетата резолюция от парламента в връзка с член 216, алинея 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Ще намерите информация за тази корекция на веб страницата на парламента. В момента, в който корекцията влезе в сила, тя ще бъде публикувана и на нашата страница. Във връзка с 173 член от правилника за дейността на Европейския съвет, на Европейския парламент, ние ще обсъдим въпроси, свързани с едно искане за промяна в дневния ред на сесията. Господин председател, става дума всъщност за две искания. Едното искане е свързано с многогодишната финансова рамка, другото е по друга тема.